определяме риба и рибни продукти в тази схема. Тоест всички ние трябва да направим най-доброто. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Е, днес ще бъде гласуването в 12 часа. Е, междувременно ще бъдат внесени и последните изменения. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изменение на акта за избиране на членовете на Европейския парламент. Давам думата на докладчика, господин Дав. Имате пет минути, колега. Госпожо председател, първо, ако мога да обобщя основните моменти от е, пакета от предложения за реформа, по които постигнахме едно много голямо съгласие. В е, етапа, когато те бяха обсъждани в комисии. Искаме датата да се премести от юни в през месец май, така че да може възможно най-бързо да се проведат изборите, да се създаде един модерен наднационален режим за привилегиите и имунитета на депутатите. Започнахме диалог с съвета за преразпределянето на депутатските места – и надявам се това да стане по математическа формула, по която трябва да се, за която трябва да се споразумеем. Призоваваме комисията да ни даде нови предложения, с които да се улесни възможността на гражданите да вземат участие в изборите независимо от това къде живеят те. Но ключовото предложение, което се сблъска с известни противоречия, бе предложението 25 евро депутати да бъдат избирани от паневропейски избирателен район посредством транснационални листи – изготвени от европейски политически партии. Целта на това предложение е да се преобразуват европейските избори, да се даде възможност европейските партии да имат централна роля при провеждане на кампаниите, предизборните кампании, да дадат персонално лице, персонален израз на тези предизборни кампании. Това определено е възможно. Наследникът е, на господин Барозо като председател на комисията напълно е възможно да бъде кандидат от транснационална листа. Време е да дадем възможност на европейските политически партии да бъдат по-активни. В момент, когато много или повечето от националните партии нямат възможност или нямат желание да подкрепят европейската интеграция, по един демократичен и ефективен начин, това предложение е много разумно. Хората ми казват, че не е време обаче за толкова радикални предложения. Но кога изобщо е време да се направи нещо в политиката? Може би, когато се поставя под въпрос е, легитимността на парламента пред обществеността, именно тогава е подходящия момент да се създадат механизми за добро управление, да се даде тласък на европейската демокрация. Аз лично не смятам, че тези, които демонстрират на площад Синтагма, ще протестират от това, че ще имат възможност да гласуват за две политически листи. Една национална и една европейска. Някои се безпокоят от това, че е необходимо да се въведат промени в основното законодателство. Но факта, е, че тези промени са много малки и ще има нужда от промени, за да се включат евродепутатите от Харватска. А в момента се нарушава принципа застъпен стъпен договора, за принципа на пропорционалност е, на представителността в парламента. И отправят се също критики, че ще се създадат две класи евродепутати. Е, супер еврозвезди и по-нишестоящи депутати, избрани с националните листи. Но в договорът се казва, че ние сме представители на гражданите на Европейският съюз. И за това трябва да има елемент на реформа на избирателната система – така че да се отразят е, промените в демократичната реалност след Лисабон. Благодаря, господин Дав. Приемате ли въпрос от господин Фокс? Имате думата, господин Фокс. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам господин Дав. Причината за отлагането на гласуването на вашия доклад е, че вашата група е, НП и социалистите се, се разделят много в мненията си, а и другите го принесат чак толкова ентусиазирани. Тоест няма мнозинство за това да се създадат транснационални листи. Не смятате ли, че е по-добре просто да отпадне това предложение и по-скромните части от вашия доклад да продължат да съществуват? Андрю Дав. Господин Фокс има своята представа за това какви са мненията в нашата група. Определено, когато става дума за реформа на избирателна система, депутатите приемат това за доста щекотливи и не толкова удобни въпроси. Комисията е права да изслуша всички безпокойства и въпроси, които си поставят членовете на групата, за да видим какви изменения могат да се въведат в предложението, така че то да бъде подобрено и да има по-голям консенсус за него. Но трябва да заявим съвсем ясно, че докладчикът застава зад принципа за транснационалните листи. Председателката. Благодаря на докладчика. Ще дам думата на госпожа Даманаки от името на комисията. Let me start. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с цитат. С поглед напред комисията вярва, че съветът ще спечели много, ако няколко членове на Европейския парламент бъдат избрани от трансевропейска листа. Това е цитат не от доклада, представен пред вас тук от докладчика Андрю Дав, а съобщение на комисията до конвента през 2002 година. Така че комисията продължава да бъде убедена, че евролистите ще могат да укрепят транснационалния характер на изборите. Нека да кажа няколко думи по отношение доклада на господин Андрю Дав. Първо искам да отбележа огромният труд и усилия на господин Дав да работи по толкова сложна и чувствителна тема. Паневропейските избирателни райони и а, транснационалните листи са наистина нещо много интересно може би доста трудно за възприемане лес, а, от всички, но няма да бъде лесно и прилагането. Ето защо комисията смята, че на първо място ще трябва да бъдат убедени гражданите в това, че е необходим да се, необходимо да се увеличи броя на членовете на Европейския парламент. На второ място, това повишаване на броя ще означава промяна на договорите освен ако тези, за които става дума да бъдат избрани на транснационален принцип, не влязат в общата бройка по-настоящем, която е. На трето място Искам да подчертая, че беше много трудно да се постигне компромис за разпределение на местата между държавите членки, така че ми се вижда много трудно, вероятно, а, възможността да се съберат държавите членки и да застанат на един и същи принцип освен това, ще трябва да бъде ратифициран договор от всички държави членки. Някои от тях изискват референдуми за целта. Готови ли сме за такова нещо? А дали няма а, в тези времена на економическа криза и на умора от а, и, а, избори да се сблъскаме с спаднал интерес. Освен това, Европейският съвет ще трябва да приеме единодушно предложението на Европейския парламент. Разбира се, вие имате право на инициатива по тази материя. Комисията има за роля да представи вашето предложение – достатъчно рано на вниманието на съвета преди изборите 2014 година. Ще трябва да бъде създадена и съответна комисия или друг орган а, по, избирателен, който да може да организира, реализира и контролира провеждането на тези избори. комисията ще има нужда от известно време за подготвяне на проекто предложение, след като ревизираният акт бъде ратифициран от всички държави членки. Това ме води до необходимостта да ви помоля да се предвиди едно ревизирано предложение, за да може информационната система да проработи. От 2006 година предложение, направено от комисията и представено на съвета, отлежава там без да бъде взето решение, което пък спира работата на комисията. Искам да обява също така, че службите на комисията работят по проекто предложение, което ще бъде готово съвсем скоро. Има поредица от други предложения в доклада, които напълно могат да бъдат подкрепени от комисията комисията като а, баланс а, на представителите по а, а, пол, а, даване на добра възможност на представители на мълцинствата и така нататък. Госпожо председател, аз се надявам, че е а, ясно, че става въпрос за конституционни права и принципи, което ме кара да мисля, че трябва много бързо да работим, за да можем да сме готови с всичко това. за, да, а, за изборите през 2014 година. Ние трябва да стимулираме хората да участват в изборите. Що се отнася до статистиката, комисията вече подготвя предложение за подобряване на сравни... сравнимостта на данните за населението. Преди три а, се, а, месеца а, комисар Шефкович каза, че ще бъде разработен правен кодекс за политически представители на общоевропейски, а, а, общоевропейско ниво. Благодаря ви много за вниманието. Извинете, госпожо председател, че ви отнех толкова време. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че отделихте толкова внимание на темата. А сега даваме дума на ораторите от отделните политически групи. Е, от името на НП ще говори господин Шепфлин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за ясната позиция на комисията. Е, специални благодарности за сътрудничеството на Андрю Дав за доклада. Едно от предложенията в доклада за директни избори на парламента се спръсква с големи коментари. Идеята за паневропейските листи, които да предлагат европейския, да засилят европейския интерес, да засилят европейската идентичност, е интересна и според мен трябва да продължим да го разглеждаме. В парламента има подкрепа за общо за проекта за европейска интеграция, но паневропейската листа, която е елемент именно на такавна интеграция, се сблъсква с опозиция. Мисля, че това идва главно от хората, които гледат краткосрочно на нещата, а не в бъдеще. Разбира се, в е, момента има криза, никак не е ясно какво се случва с еврото. Инструменти, които да се справят с кризата, те първа се разработват – така че хората, които гледат в краткосрачен план, твърдат, че не трябва да се експериментира в момента с пан европейска листа. Но във всъщност точно обратното трябва да правим, защото както и да се разреши кризата, след това ще има повече нужда от интеграция в Европа, а не по-малко. Ще има нужда да се трансферират повече правомощия в Европейския съюз – и следователно, по силата на демокрацията трябва да има по-голямо ниво на представителност на ниво Европейски съюз. И именно това се цели от паневропейските листи да бъдат представени гражданите на Европа. За това е напълно безплодно този краткосрочен поглед върху нещата. Благодаря, колега. От името на социалисти и демократи в Европейския парламент, господин Галтиери, две минути. Благодаря, госпожо председател. Моята политическа група смята, че истинското политическо европейско пространство е абсолютно необходимо, ако желаем да се придвижим към една политически обединена Европа и да действаме ефективно и решително, преодолявайки предизвикателствата на нашето хилядолетие. Това е една абсолютно необходима стъпка напред. Ръководим се от принципа, споменати и от колегата Дав, а именно, че Европейският парламент се избира пряко. Тоест, европейските граждани имат своите пряко избрани представители в Европейския парламент. И независимо от това, че ежедневно виждаме колко е необходимо политическото единение в Европа, все още сме доста отдалечени от момента на създаване на общо европейското политическо пространство. Все още дърпаме към националните интереси, все още политическите партии се ръководят най-вече от е, потребностите на национално равнище, от националните си визии и разбирания. А всъщност е, всичко това, което правим на европейско равнище е по-скоро продължение на действията на политиците на национално равнище. Ние смятаме, че е необходима европеизация на разискванията. Това не е единствената възможност за популяризиране на идеята, но това е една от важните възможности. В нашата политическа група ние сме разглеждали различни възможности за засилване на европейската идентичност. Смятаме, че паневропейските, общоевропейските листи са един много важен инструмент в желаната посока. Трябва да извървим този път. Нуждаем се от такава реформа и така ще засилим транснационалния характер на реформата. Давам думата на госпожа Тайн от името на либерали и демократи. Благодаря, Ендрю. От името на нашата политическа група ти благодаря за дългогодишната ти работа по тази тема. Благодаря ти и за енергията, и за ентусиазма, с който се опитваш да наложиш своите идеи. Наистина, времето е подходящо. Това е моментът. На всяка цена ние би трябвало да гласуваме и да приемем този доклад най-късно през септември. Знаем, че ще са необходими години, десетилетия, за да реализираме идеята ти. Но при всички положения, още през това десетилетие трябва да направим тези изключително важни стъпки. И днешната стъпка е първата в тази посока. Необходими са общоевропейските листи за депутати за Европейския парламент. Защото това, в крайна сметка, се съдържа и в решението на Федералния конституционен съд. Повече легитимност за Европа. Повече легитимност и за европейските депутати. И аз си мисля, че по този начин ние ще отговорим на желанията и на малките държави, които ще могат да разширят може би до 10% своето участие в листите за депутати на европейски парламенти, именно чрез този паневропейски е, списък за депутати. Благодаря. Е, приемате ли от господин Стоянов е, въпрос? Както знаем, една от държавите, на които федералистите най-много поддържават, е Съединените Американски щати. И тяхната мечта е Европа да се превърне в европейски Съединени щати но в съединените американски щати дори там щатите не гласуват на една федерална листа за представители в конгреса а гласуват Would you please please put your question? It's a question which you ordered. It's not a it's yes. not a part of the debate. Yes, yes. Please. I, I'm just uh, this part. I put my question. Please do that in 30 seconds при това положение защо трябва да бъдем по големи федералисти от съединените щати тъй като е, европейският модел е съвсем друг а там представителите се избират благодаря, колега. За да бъдем съвсем ясни, колега, синята карта не е инструмент е, за е, промъкване на допълнителни речи и слова и изказвания. Вие не бива да злоупотребявате с процедурата синя карта. Имате възможност в рамките на спонтанните изказвания да се обадите и да направите по-дълго изказване. А сега ми дайте възможност да дам думата на господин Факс от Европейските консерватори и реформисти. Благодаря, госпожо председател. Създаването на още 25 места, които да бъдат избрани делегати от цяла Европа, е ново, но като че ли това е нещо като демократична измама. Искам да попитам господин Дав, на кого, пред кого ще отговарят тези 25 делегати? определено не пред своите избиратели. Те ще трябва да представят само своите политически партии или групи и ще могат да и трябва да отговарят само през, пред тях. И това може само да увеличи разстоянието между обикновените граждани и тези, които са в Страсбург и в Брюксел. Още 25, държа, още 25 членове на парламента ще означава още по-голямо увеличение на въглеродния отпечатък, защото тези 25 човека ще трябва да пътуват по много а, краища на Европа. Освен това, господин Дав като че ли иска и създаването на нова изборна комисия или орган от някакъв вид. А тези предложения дали са били ощетоводени, т.е. направен ли е разчет какво ще струва? Разбира се, че не. Госпожа председател, единствените а, които ще спечелят от това предложение са европейските политически партии за да има какво да се занимават. Докладът на господин Даф е недемократичен и е скъп. И това подкопава основите на националните държави. Благодаря ви, господин Фокс. Три сини карти има. Трите въпроса ще ги приемете ли? Моля, заповядайте. По 30 секунди са въпросите ви, да напомня. Uh, uh, <clears throat> Благодаря. Аз съм съгласен с всяка ваша дума практически, но съгласен ли сте вие с мен, че комисията казва, че може да има някаква форма на европейски офис, звено, което да наблюдава европейските избори? Това не е ли опасно? И тъй като вашата партия е много основна партия в правителството в Обединеното кралство, готова ли е тя да блокира? Благодаря. Следващ въпрос от господин Шмидт. Благодаря. Господин Фокс, аз се отговарям пред хората, които са гласували е, за мен. И каква ще е разликата с тези 25 парламентаристи, те ще отговарят пред лицата, които са ги избирали. Какво толкова странно има? Вие пред кого отговаряте? Последен въпрос, господин Виланд. Колега Факс, бих искал да разбера как е, гледате на обстоятелството, че в някои държави членки, е, дори бих казал е, във всички държави членки, е, могат да се избират не само кандидати, излъчени от партиите, но и такива, които на практика имат нещо като лиценз, и да се каже, за избирателните листи на своите групи или формации. Благодаря. В отговор на господин Синклер. Отговорът ми е да консерваторите ще блокират това предложение. На господин Шмидт е, ще отговоря, че според мен е необходима система, по която, ако не харесвате евродепутат, трябва да може той да бъде отстранен. Значи, ако моите избиратели не ме харесват, аз ще отпадна от, от системата в Обединеното кралство. А в Европа това не може да се случи. Обикновените граждани, според мен, изобщо не се интересуват от това предложение. То е толкова далече от техните безпокойства. Аз лично смятам, че всяка страна членка трябва да определя начините, по които нейните представители в парламента ще бъдат избирани. Сега продължаваме с ораторите на политическите групи. От името на зелените, е, господин Хефнер. Госпожо председател, скъпи колеги, Европа се нуждае от иновативни идеи, за да продължи напред. Идеи, които постепенно ни приближават до нашата цел европейска демокрация. Влиянието на гражданите върху европейската политика все още е слабо. Нуждаем се от европейски дебат, от европейски теми и гражданите желаят да участват в този дебат. Необходимо ни е инициативно право, право на инициатива на европейско равнище, необходими са ни референдуми, необходима ни е реформа на избирателното право за Европейски парламент. Европа е, от една страна е свързана с националното равнище. Естествено, национални избори, национални кандидати, национални теми по време на предизборната кампания. Но ние трябва да се погрижим изборите да придобият европейски характер, да включват европейски теми. И точно това е по същество предложението на колегата Дав. Да е, партиите да се е, ангажират е, да излъчват европейски кандидати, да поставят на дневен ред европейски теми и наред с националните листи за кандидати за Европейски парламент, гражданите да намират в избирателните секции и списъците с кандидати за паневропейска листа. Трябва да си отговорим на въпроса, кога представляваме ние тук? Дали представляваме нашите граждани от нашите национални държави или сме представители на общите европейски интереси? на гражданите на Европейския съюз. Отговорът в крайна сметка би бил правилен и в едната и в другата посока, защото ние съвместяваме и двете функции, и двете задачи. Ние трябва да отчитаме както националните интереси и потребности, така и европейските потребности и интереси. И затова смятам, че предложението с двете листи, национални и общоевропейски, е чудесно. Впрочем, зелените са единствената партия, която и в рамките на националните кампании за избори за Европейски парламент е поставила европейски кандидати, е, представила е европейски теми. Британските избиратели са гласували за френски кандидати, например, и обратното. Благодаря ви. Давам думата на господин Сандергард от името на Обединената левица. Благодаря. Какво е това демокрация? Какво е правото да се... Дали е това е правото да се гласува веднъж на 5 години? Не. Изборът е един демократичен процес, но той си остава в рамките на този демократичен процес в рамките на избора. по този начин смятате ли, че ние ще скъсим разстоянието между избирателите и тези, които са избрани? Според мен е това предложение е по-важно за големите страни. В е, тази листа ще се появят кандидати, които надали ще идват от Малта или от малките страни. Те по-скоро ще представляват Франция и или Германия. Благодаря на господин Дав за неговата работа, но аз не мога да подкрепя неговия доклад, защото това всъщност е намаляване на демокрацията. Господин Егню е следващият оратор, но господин Лайнен иска да зададе въпрос. Трябва да ви кажа нещо обаче, е, скъпи колеги. Имаме проблеми с е, времето. Изоставаме твърде много с времето. Затова ще позволя на господин Лайнен само този въпрос да зададе и след това ще продължим. Е, благодаря, госпожо председател. Все пак аз ще задам само един въпрос, а някои получиха вече си, сини карти. Добре. Става дума за листа от 25 кандидати. Естествено, че те няма да са само от една страна, те ще бъдат от 25 държави членки. И най-вече малките държави членки на Европейския съюз ще извлекат полза за себе си, а не големите, както се съдържаше във вашата аргументация. Не, не, не съм изобщо съгласен с вас, защото всъщност ще се гласува с европейска листа. И как ще се избират тези хора? Колко избиратели ще има в Германия или в Малта или в Франция или в Финландия, в Обединеното кралство, в Кипър? Очевидно е, че това предложение е една поредна формула за подсилване на големите страни в ущърп на малките. Господин Егньо, минута и половина. Най-впечатляващата част на този доклад е чудесната графика, която показва колко драстично намалява броя на участниците в изборите за, европе... за европейски Европейския парламент. Просто хората в Европа показаха, че не харесват този велик проект. И вместо да се е, чудим дали пък е, по-малко Европа няма да е по-привлекателна за хората, вие предлагате 25 свръх или супер депутати, които са допълнение към вече съществуващите. В Ирландия и Португалия, и Португалия хората а, чувстват на плещите си кризата, дори гладуват и в същото време ние представяме а, нови разходи. Огромни са а, бройките иммигранти, които се опитват да дойдат в е, Европейския съюз по нелегален начин, е, за да търсят е, препитание. И в един такъв момент вие казвате, че искате повече Европа. А аз свършвам сега 15 минут, секунди по-рано, защото искам такава Европа. Ковач, минута 30. Господин Ковач, от името на независимите депутати. Благодаря, госпожо председател. Съвсем ясно е, че в Европейския съюз с неговите институции, Европейски парламент, съвет и така нататък, гражданинът не може да разбере какво точно става. Нещата не са много прозрачни. Необходима е, естествено, реформа на избирателното право. Важно е обаче разходите да се намалят Съществуват различни неолиберални, глобални и други предложения, но важното е да се предприемат стъпки в правилната посока. А когато ние през 2009 година влязохме в Европейския парламент, сметахме, че трябва да се направи реформа, за да се получи равномерно представителство. А, а сега какво става? Добавят се още 25 е, кандидати е, и 25 мандата в Европейския парламент, което наистина е много трудно за преглъщане и за разбиране е, от страна на гражданите. Това е просто една странна е, мярка, защото гражданите не разбират какво правиме тук. Е, какво става в Испания, в Финландия или някъде другаде? Това ги интересува. Какво става в техните държави? Как си въобразявате, че ще можем да направим обща европейска кампания за изборите за Европейски парламент? Това просто не става. Не може. Давам думата на колегата Мендес Девиго. Две минути. Благодаря много, госпожо председател. Лисабонският договор дава на Европейския парламент правомощието да прави изменения в избирателният закон и ето защо ние трябва да го направим. Когато Харватия се присъедини към Европейския съюз в най-скоро време, тя а, ще увеличи с своите депутати и така и така бройката на евроделегатите. И аз искам да поздравя господин Дав за огромните усилия, които е вложил в тази своя работа за подобряване на избирателното законодателство. Наистина, Ото фон Хасбург, който, Хабсбург, който наскоро почина, а, е, също а, показа своята позиция и отношение и, и това искам да го спомена. Но през а, май 50-та година, а, дами и господа, а, един човек става и казва, твърде е рано а, да се, да се правят изявления от името на федерална а, Германия и федерална Европа. Но всички ние, които сме за прогреса, за развитието, които искаме нещата да се движат напред, а, знаем, че трябва да мечтаем и то с големи мечти в големи мащаби. Наистина това е мечта, поезия, това са идеали, това е Европа. Ето защо ЕНП желае единодушие, консенсус. Това е в нашия стил. Мечтите не свършват, но могат да, изоста... да бъдат изоставени. Благодаря ви. Благодаря на колегата Давиго. Госпожа Бенова има думата за една минута. Благодаря. Европейският парламент е ключов елемент от е, конституционната уредба на Европейския съюз. Изпълняват се съответните изисквания, но все още няма единна процедура за избор на евро депутати. В началото на започването на процедурата за европейски избори имаше много проблеми, но много проблеми се решиха междувременно. Парламента проучи много нови правомощия и след 79-та година, и след е, влизането в сила на Лисабонския договор. Затова трябва да подсилим сега системата за провеждане на европейски избори, но трябва да ги направим и по-прости и по-привлекателни за европейските граждани. Госпожа Ятен Матки. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Андрю Дав. Но, за съжаление, трябва да кажа, че Независимо, че в доклада има текстове, които мога да подкрепя, Идеята за нови 25 евродепутати, избрани с наднационална листа, аз лично смятам, че просто нямаме нужда от това. Парламента в момента е достатъчно голям. Не трябва да искаме да се увеличаваме по бройка, трябва да търсиме по-голяма ефективност в нашата работа. Е, своего рода това е опит за държавен преврат от страна на големите страни членки. Ключов е, част от нашата работа като парламентаристи е да поддържаме връзки с избирателите си. А, сега се предполага, че и тези нови 25 евродепутати ще правят това, но не виждам как това ще се случи. И колкото по-голям става Европейския парламент, как ще се осъществяват връзките с гражданите? Ако идваш от национална и наднационална листа, кой избирателен регион ще посещаваш? Така че европейските въпроси могат да се поставят в е, избирателните кампании компании, но това може да става и на национално ниво. Именно това има е нужда да направим. Господин Козушник, една минута. А... Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Смятам, че господин Мендес е а, мой а, приятел, който наистина добре представя нещата, но не само за това би го подкрепил в казаното. Просто не трябва да забравяме, че имаме голям проблем в Европейския съюз, а именно намаляването на броя на упражнилите правото си а, на избор – а, за Европейския парламент. Знаем, че Европейския парламент е единствената европейска институция, която се избира пряко от гражданството. Ето защо трябва да предлагаме а, а, пред, а, идеи в тази посока, но никой не пита какво искат гражданите хората сигурно ще се отдалечат от а, някои от идеите, които им предлагат членовете на Европейския парламент. Ние не трябва да изграждаме трансевропейски избирателни региони. Ние трябва да дадем възможност, примерно, да гласуват по интернет. госпожа Хаси има думата Колеги, идеята за зад тази реформа е добра, но аз имам някои съмнения в тази връзка. Например, над националните листи. От гледна точка на малките държави членки, това просто е една още възможност да бъде увеличена бройката на представителите на големите държави в Европейския парламент. Какво ще стане? Нека да помислим, че тези 25 човека идват всичките от големите държави членки. Европейските политически партии ще могат също, разбира се, да подредат своите кандидати, но те, разбира се, ще се опитат да ги подредат така, че на първите места да бъдат представители от големите държави, за да могат да не рискуват загубване на влиянието си. А, мисля, че това може да предизвика опозиция, господин Шоц. Господин Шоц, госпожо председател, на фона на нашите действия в Европейския парламент е, се поставя въпроса дали е, нашата е, легитимност е достатъчна. Ендрю Дав прави конкретни предложения за засилване на европейската легитимност на парламента. Някои от предложенията му не мога да споделя, но като цяло идеята е чудесна и я приветствам. И в нашата политическа група имаше много оживени дебати, имаше противоречиви мнения. Е, при всички положения обаче депутатите са единни. Мястото за дискусията и решаването на въпроса за повече демокрация и повече Европа не е Европейския парламент. Е, трябва от самото начало да ангажираме и другите институции, да включим и гражданите, които да могат да кажат какво мислят. Трябва да започнем с активни действия на европейско равнище. Това е ясно. Господин Роси има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Европейското избирателно право трябва да се промени съгласно предложението на колегата Дав. И то в посока федерално устройство. Имаме пропорционални избори, предлагат се общоевропейски листи. Ние сме против, защото по този начин традиционните политически сили всъщност е, не получават заслуженото внимание, появяват се някакви други политически сили, появяват се депутати от други страни. Не е възможно да се провежда избирателна кампания в 27 или 28 държави и при положение, че хората не познават кандидатите и те не са от техните страни. И същевременно как точно ще се организира създаването на избирателните списъци, на избирателния регистр за е, тези паневропейски листи. Това означава на практика допълнителни разходи е, и намаляване на суверенитета на държавите членки. Ние желаем териториалната цялост е, да бъде зачитана. Ние в никакъв случай не желаем да се създава демократична супердържава. Благодаря, госпожа Синклер. Благодаря. Независимо от качеството на предложението, това няма да допринесе нищо за европейската демокрация. Да не се лъжим. Само ще се отдалечим от гражданите. Всичко в това предложение е ненаред. Е, предлагат се квоти, но те не са наред. Е, положителната дискриминация създава жертви всъщност. Не мисля, че господин Даф е помислил и за разходите, свързани с това предложение. Освен това ще има и злоупотреби. Една партия в е, Обединеното кралство твърди, че сега в Европейския съюз ще може да прокарва своя дневен ред. Така че това предложение си е направо глупов. Мерси, мадам Санклер. Благодаря. Господин Казини, две минути. Грация, сеньор президенте. Благодаря, госпожо председател. Това е основата на демокрацията. Това е идентичността, традициите, идеалите. Но това означава и единство, и решимост да бъдем едно. В този контекст става очевидно, че една единна избирателна система – все още не се подкрепя от гражданите на Европейския съюз. Твърде малко интерес беше проявен през миналите избори от страна на избирателите. И това, което трябва да направим, според мен, е това, което ни препоръчва Лисабонския договор – не се изисква задължително да направим необходимите промени, но не трябва да забравим, разбира се, и целта. В комисията ние разгледахме а, доклада на господин Дав и го одобрихме почти единодушно. А, а сега се оказва, че може би ще трябва да го върнем и това малко боли. Но, просто трябва да го преработим, за да стане по-практически приложим. Ние трябва да имаме европейска визия, не само заради възможността да имаме транснационални избирателни листи, но и като членове на Европейския парламент, каквито сме. С това искам да благодаря на господин Дав. Благодаря господин Казини. Благодаря, думата давам на госпожа Улско. Е, так, фю талман. <clears throat> Тво förslag и DAFs рапорт, tycker е, я... Предложенията в доклада на господин Дав са предложения, които трябва да приемем. Първо, е, смяната на датата на изборите. По този начин ще има по-голям интерес, ще повишим температурата, така да се каже. Повече хора ще излязат да гласуват. А също предложенията за равнопоставеността на половете. Това е много добре. Не може само мъже да има в парламента. Трябва да има равнопоставеност. А, до голяма степен съм съгласна и с а, изказванията на госпожа Даманаки. Но ние имаме нужда и от подход отдолу нагоре на по-голям прагматизъм. Националните партии трябва да показват какво прави Европа, какви решения взема, за да имат отражение те върху живота на гражданите. Една национална държава, един народ те не могат да решат е, проблемите, финансовите проблеми или борбата с климатичните промени. Това не може да се решава на ниво една държава. За това трябва да бъдем по-прагматични, а не да правим така много общи предложения, като господин Дафин. Господин е, Риналди. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги. С е, предлаганите изменения ние можем да поставим акцента върху общоевропейските е, листи и да направим крачка напред към едно федерално устройство на Европа. Ние от Италия подкрепяме тази идея. Ние смятаме, че и в общоевропейските е, листи можем да защитаваме ефективно интересите на гражданите също времено ние предлагаме един таван, предлагаме и е, определени е, изменения, които за съжаление не бяха приети. Е, аргументацията бе смешна и неприемлива от наша страна, но е, това е пътя. Избирателните райони, регионалните листи е, трябва да бъдат също засилени и да бъдат в центъра на вниманието, защото там е най-тясна връзката с избирателите, но естествено и национални листи и общоевропейски листи. Благодарим на е, всички от тези, които внесоха изменение и в смисъл на това, че ни се нуждаем от чисти изби... Е, кандидати, кандидати, които не са осъждани, които е, не са били е, с мерки за неотклонение. Всеки, който е обвинен или заподозрян или осъден, не дай Боже, осъден за извършването на тежко престъпление, не бива да намира място в листата трябва, за съжаление, да откажа бялата карта, тъй като изоставаме много с времето. Госпожа Гирлинг има думата сега. Да, благодаря. Наистина това е нещо като триумф на безчувственост и неподходящ момент. Релевантността и разходите на Европейския съюз в тази криза а, са доведени до още една екстрема. Такива предложения показват още веднъж колко а, голямо става разстоянието и разделението между членовете на този парламент и гражданите на Европейския съюз. Много изследвания се провеждат и сред гражданите на Европейския съюз и а, вътре а, нещата като резултати не звучат добре за нас. Трябва е, като инициативи да предприемаме неща, които ще покажат на гражданите, че ние носим добавена стойност на европейският а, човек. Ние, консерваторите, обаче имаме свой. А, а, в, своя интерпретация на европейската мечта. Трябва да я постигнем, защото тя е за всички и ви молим да ни помогнете. Госпожо Синклер, на вас вече беше давана думата, така че сега ще дам на други колеги, които не са взимали думата. Благодаря, господин Пашка има думата. Създаването на Европа е една еволюция. Затова ние трябва да реорганизираме и представането на европейските граждани в европейските институции. Е, ние трябва да започнем да решаваме вече за реформата за изборите през 2014. Има много практически предложения в е, доклада, с които съм съгласен. Но предложението за 25 нови транснационални депутатски места, аз лично не приемам това. И също така не е редно да разделяме Европейския парламент така гордо на две камери. Е, едни от европейските депутати, които които се занимават с законодателни въпроси и представители от националните държави, които да работят в Страсбург и да координират работата на институциите. Председателката прекъсва оратора. Следващият оратор. Не е ли е странно, че в момента, когато искаме да се намалят, примерно, депутатите в Обединеното кралство, господин Дав да дава предложение за нови 25 евро депутати. По този начин само се отдалечаваме от избирателите. Господин Дав твърди, че националните политици не са в състояние да създадат връзка с гражданите, но в Ирландия е, смятам, че ако кажем, че искаме повече евродепутати, отново ще получим ясен отговор не. Нямаме връзка с Европейския съюз, защото Европейския съюз е една паралелна вселена. Е, когато е, казваме, че искаме по-малко демо... бюрокрация, в Европа се направи такава. Когато искаме повече средства, те се намаляват. Когато Европейския съюз разбере, че да се управлява само заради идеята за управление не е добре, тога, до тогава гражданите ще се държат на разстояние от Европейския съюз. 25 нови места струват и пари и ще, освен това, ще бъдат напълно от, отдалечени от своя избирателен район. Господин Трасковски, две минути, моля. Това е амбициозно предложение, което по принцип трябва да подкрепим. Има някои елементи, които не са противоречиви, но създават из... Е, известна загриженост. Но има някои елементи, които могат да предизвикат противоречие. Това не са транснационалните листи обаче. Това е експеримент за транснационална демокрация. Независимо дали сме федералисти или просто сме скромни, желаящи да увеличим общо европейския елемент. Ако искаме обаче гражданите да направят информиран избор, трябва да сме заинтересовани от това каква ефективност има в нашата работа. Плюс това, политическите партии от европейски мащаб трябва да бъдат подкрепени като идея, защото това ще помогне за повишаване на информи... информираността и на добавената стойност. Това ще даде възможност да изберем и най-добрите сред нас. А, очудвам се, че има хора, които казват, че големите а, държави ще ли само да спечелят. Ако чехите а, поставят Вацлав а, Хавал а, в листата, а, много хора ще го подкрепят. Обаче, ако сложат Вацлав Клаус, доста консерватори пък от своя страна ще искат да гласуват за него. Така че това е идея. Верно е, верно е, че а, по време на кризата а, е трудно да убедим хората, че 25 допълнителни членове а, е нещо много добро. Обаче Андрю Дав е свършил чудесна работа и много сериозна при това, за да я забравим и изоставим. Нека да продължим дискусията. Благодаря ви. Господин Лайнен. Да, 30 години. Да, 30 години след първите преки избори за Европейски парламент се нуждаем от радикална реформа на избирателното право. Очевидно има дефицити, има слабости в тази сфера. В никакъв случай не бива да отстъпваме. Трябва да направим е, поредната стъпка в желаната посока. Именно това е стратегическият инструмент. Е, наред с националните листи да има и общоевропейски листи. Професор Хабермас винаги е настоявал за легитимност, за либералност, за свобода. В никакъв случай не бива дебатите да остават единствено в националното пространство. Трябва на всяка цена да създадем европейското политическо пространство и общо европейските листи на практика ни принуждават е, е, да поставяме европейски теми на дневен ред, да аргументираме по европейски, да разясняваме на гражданите какъв е техният избор при е, е изборите за депутати за Европейския парламент. И смятам, че трябва да благодарим на Ендрю Дъб за това, че тази визия вече не е визия, е конкретно предложение, по което трябва да действаме. Благодаря. Колегата Шмидт има думата. Благодаря. Аз съм много харесвам твоето предложение, Андрю. Мисля, че доклада е действително много добър. Гледа напред, има визия стимулираща и ако трябва да бъдем справедливи, е, точно това е именно да създадем транснационална листа, ще подсили европейския аспект на изборите, ще даде сериозен тласък на националните избирателни кампании, които в момента не са толкова активни. Освен това, съм съгласен с колегите, които казаха, че ще гласуват с радост за Вацлав Хавел, например. Не виждам защо хората, които идват от малките страни, имат толкова ниско самочувствие. Расмусън идва от мъничката страна Дания, но има отлична репутация. Има Ирландия също има своите достойни представители. Така че нека имайте малко повече самочувствие. Европейските избиратели са достатъчно умни. Те са наясно с ситуацията, могат да правят разлика между национални и европейски избори и ще приемат това като възможност да дадат гласа си два пъти, да изберат политици, които да ги представят на европейско ниво. Освен това, ще направят така, че тези политици да си вършат работата, защото ако не я вършат, следващия път няма да бъдат избирани. Така че предложението е отлично, има отлична визия. Вярно, трябва да бъдем реалистични, но понякога трябва да бъдем и смели и да проявяваме кораж, да не, бъдем, да не мислим в схемата. Пред... Давам думата на, госпожа, на господин Яколино за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Правата на гражданите на Европейски съюз трябва да се гарантират от правилното прилагане на Лисабонския договор. Представителите на гражданите на Европейския съюз трябва да бъдат избирани на територията на държавите членки. Е, говорим за едно право на гражданите с основни прерогативи за всеки един граждани, който трябва да се разпознае в европейските ценности. По отношение на доклада, който трябваше да промени избора на европейски народни представители, Смятам, че и комисията и докладчика са извършили много работа и това всъщност доказва и едно зряло мислене, защото ако има транснационална листа, коя, нейната цел би била да има пълна представителност на целия Европейски съюз, защото и в сегашен план смятам, че е много важно да набираме политическата си класа, базирайки се на основни единици в Европейския съюз, а това са държавите членки. Държавите членки изразяват и принципите на солидарност и на интеграция, като защитават интересите на целия Европейски съюз, защитават островите, защитават най-периферните райони. Има все по-голям натиск, както знаете, от незаконна иммиграция точно там. За това се надявам комисията и докладчика да, да работят, за да въведат тези изменения, които да отговарят на идеята да имаме една обединена Европа, обединена дори от една единна избирателна система, основана на територията. Гражданинът днес иска да се разпознае в Европа, да се види в Европа. И е важно Европейския съюз да признае това измерение на отделните държави членки, отделните територии защото имаме един организационен модел, който трябва да отговаря на исканията на гражданите. Благодаря, казва председателката на господин Яколино. Сега... Мисля, че съм ви давала думата вече. Имаме доста дълъг списък, така че трябва да продължаваме. Давам думата на господин Балчитис. Греме Фримнике. греме колегос. Госпожо председател, уважаеми колеги, Наша първостепена задача е европейските е, граждани да започнат да проявяват по-силен интерес към европейските въпроси. В миналото са правени много опити за подобряване на избирателната система. Сега се предлага европейска листа, която може да допринесе за активизиране на нашите граждани, но ние все още не сме изпълнили своите отговорности според договорите от Париж и Рим да се представят отделни кандидатури. Трябва да реагираме и на някои от недостатъците, които нарушават демократичните принципи и не допускат нашите граждани да участват по-масово в изборите. Уважаеми колеги, благодаря ти, Ендрю, за коража и ентусиазма да поставиш на нашия дневен ред реформата за промяна на избирателната система. Поради това, че днес разглеждаме една много важна наднационална европейска тема, ще говоря не на моя роден език българският, а на езика на една от страните членки, които винаги е била мотор на европейската интеграция и която е била пример за много млади европейски интегра... Е, демокрации в източна Европа, Германия. Ich begrüße den Bericht е der Приветствам доклада, също и предложението 27 депутати да бъдат избрани в обща европейска листа. Може ли обаче да се организира подобно нещо? Могат ли да бъдат убедени избирателите, че това е правилно и че сега е правилният момент и преди всичко дали наистина сме убедени, че тази стъпка е правилна или е, ще доведе до блокиране. Тази идея идва в труден момент. Европа е на кръстопът и ние искаме да си зададем въпроса дали да задълбочим европейската интеграция, да останем на същото ниво на развитие или да приемем ренационализация. Полският министр-председател вчера представи една много оптимистична европейска реч, която съдържа като основна и визия повече отговорност на Европа. И в този доклад е, се посочва е, точен е, аспект за тази визия. Според мен, общата европейска лиска ще бъде силен сигнал за това, че федералният проект за нашия континент е привлекателен. Това, което отхвърляме в доклада е неоснователният страх. Моля, говорете малко по-бавно заради предобачите. рискуваме гражданите да не ни разберат в противен случай да изпаднем в национален популизъм. Уважаеми колеги, нека да продължим да работим повече по това предложение, повече е, волеизявления от страна на партиите, по-голяма представителност и по-голяма отдалеченост от националния егоизъм. Тази стъпка е необходима, за да се подпомогне европейския дебат и да се придаде облик на Европа и да бъдат включени повече европейски теми по време на изборите за Европейски парламент. Днес Европейският парламент е, включва 27 национални представителства. Общо европейските листи ще създадат истинско европейско представителство. Благодаря ви много. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Господин Грете, благодаря госпожо председател. Ендро Дав ни представи една радикална е, визия за реформа на избирателната система и мисля, че това е добре. Необходими са ни предложения, необходима ни е повече Европа в европейската политика. Обаче реалността в момента изглежда по друг начин. 18 колеги чакат да бъдат е, приети в Европейския парламент и ние говорим за това, че е, искаме да разширим състава на парламента с 25 колеги. Мисля, че е добре е, този доклад, в който подкрепям е, почти всички негови части, да поговорим за този доклад с АВКО и да организираме широко мнозинство за този доклад на ДАВ е, на трето четене, защото ни е необходима една столидна база и аз е, споделям много от визиите на Ендродав и в окончателния доклад във втората половина на тази година мисля, че бихме могли да приемем тези визии и да ги изпълним на практика, но ни е необходимо широко мнозинство мнозинство. Само тогава е, бихме могли да изпълним това предложение. Благодаря. Давам думата на госпожа Тунен Хоненстайн. Скъпи колеги, по време на кампанията, кампанията за избори за Европейски съюз видяхме колко е, местни са конституционните са дискусиите. Те се съсредоточават не само върху национални, а и върху наистина местни въпроси. В е, ежедневната си работа, когато работим с нашите избиратели, ние виждаме колко несъществуваща всъщност е идеята за тези европейски политически семейства и партии. Въпросите, по които спорим ние тук, е, европейски въпроси, Освен това, госпожо комисар, всички знаем, че участието в избори, не само за Европейски парламент, но и местни общи избори, спада. Тоест няма висока избирателна активност. Това е огромен проблем. Като решение на това не можем да предложим по-малко Европа. Трябва да предложим повече Европа. Трябва да подсилим дискусиите по европейски въпроси, по европейската политическа система. Да включим гражданите в този разговор. И всъщност точно това предлага и господин Дав. А, господин Дав всъщност говори за повече Европа. Слушах вчера речта на полския министр-председател и останах с впечатление, че той, който представлява съвета, т.е. междуправителствената институция, е по-голям защитник на общностния дух, отколкото някои колеги тук в парламента, които би трябвало да представляват точно този общностен дух. Нека да се замислим по този въпрос, когато обсъждаме предложението на Андрю Дъв. Аз подкрепям това предложение и съм напълно убедена в неговата правота. Благодаря, госпожо Хоненстайн. Госпожа Окони. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да поздравя докладчика за отличната му работа. Трябва да призная, че аз съм за една силна Европа, за една видима Европа. Аз съм за федерална Европа. Аз съм за прилагане на всички средства, които да направят Европа по-конкурентоспособна, по-амбициозна. Ето защо, колеги, аз добре разбирам всички трудности, с които се сблъскваме, когато трябва да обясним на гражданите, че днес Европа се занимава с своите институции. Гражданите остават с впечатлението, че те са оставени на заден план и че има по-важни неща, които трябва да разрешим. Кризата в Гърция, в еврозоната има промишлени, екологични предизвикателства. 13 е, милиона е, граждани на Европа, които са в неравостойно положение, които нямат работа, които се борят с живота. Аз не мога да обясня на тези е, хора, че в Европейският парламент работя по институциални проблеми. Разбира се, че съм за една федерална Европа, за транснационални европейски избирателни райони – Казвате, че не трябва да чакаме, но как да обясня аз на моите избиратели, че сме се фокусирали първо върху нашите институции, когато а, те имат а, други проблеми? Господин Виланд, за 2 минути. Благодаря, госпожо председател. Дебатът е свързан с дискусията около една визионарна идея, около една визия. По силата на Лисабонския договор, парламентът заема много по-важна роля. От нас е, се изискват е, много повече неща сега. И с този доклад, за съжаление, обаче не изпълняваме тази цел. Точка първа от заключенията посочва, че ние искаме да се погрижим да има по-справедливо разпределение на мандатите. Дами и господа, следващия понеделник е, е датата, в която след три години ще бъде избран нов Европейски парламент. За съжаление, цифрата е твърде малка. Трябва да изпълним нашите задачи. Необходими са ни надежни критерии за състава на Европейския парламент. Аз съм за това по-малките държави членки, поради тяхната идентичност, да получат по-голяма тежест. Обаче, след като сме в ситуацията някои депутати да бъдат представлявани от 80 хиляди жители, а други от 8, ако имаме такава ситуация, то тогава избирателите е, се поставят в неравностойно положение. При това положение трябва да имаме ясни мотиви. Защо искаме да тръгнем по този път? Преди говорихме за липса на демокрация, когато парламентът нямаше толкова голямо право на глас. А сега в е, Карлсруе се твърди, че ако е, няма рационален момент в състава на парламента, пак има дефицит на демокрация и ни е необходим точно този рационален момент, за да можем да се справим с предизвикателствата на бъдещето и също така не е необходимо да имаме сложни формули за бъдеще, господин Дав. Всъщност е най-важно 75% от учителите и 75% от учениците да знаят какъв е състава на Европейския парламент. Благодаря. И така стигаме до процедурата за привличане вниманието на председателя. Давам думата на господин Миколашек. Благодаря ви, госпожо председател Парламенту над pevne становени почет. Благодаря, госпожо председател. Става дума за 25 депутати е, на фона на над 700. Тук е, се получава една диспропорция. Знаем, че съществува риск е, да се кандидатират известни личности, хора на изкуството и така нататък, въпреки че всъщност всяка страна определя състава на депутатите. Със сигурност ще става дума за известни личности от големи държави членки, които имат голямо влияние в Европейския съюз. Това би било проблем за малките държави членки. Ясно е, личности от големи страни членки са по-известни от е, публичните личности на малките страни членки. И накрая искам да посоча, че малките страни ще бъдат в неравностойно положение. Аз смятам, че настоящата избирателна система на Европейския парламент е легитимна и представлява добре гражданите на страните членки. Госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. European și salut raportul domnului Daf. Cu toate acestea, Приветствам доклада на господин Дав. Не подкрепям идеята за транснационалните листи, защото това ще означава, че ще има две категории евродепутати. Някои, които са избрани в национални избирателни райони и други в европейски такъв. Искам да спомена това, защото е много важно евродепутатите да бъдат равни – по този начин те могат да представляват гражданите на държавите членки. Господин Такола има думата. Arvoisa puhemies, Госпожо председател, следва да имаме предвид каква е задачата на евродепутатите. Ние сме представители на нашите държави, на хората, които са гласували за нас. Ако създадем такава двойна система, ще а, има една група депутати, която няма да има свои избиратели. Цяла Европа ще бъде техните а, избиратели, а това не е развитие във вярната посока. Би било много трудно да се оправдае подобна промяна. Задачата на евродепутатите е да изградят Европа на гражданите, демокрация, свобода на изразяването. Това е в основата на Европейския съюз. Най-добрият начин да постигнем тези цели е чрез системата, която имаме, с ясна връзка с нашите избиратели. Ето защо аз съм против подобна реформа и не считам, че сега е подходящият момент да правим подобна реформа. Трябва да обърнем внимание на това как по-добре да се взаимодействат вземащите решения и гражданите. Благодаря госпожа Луначек. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Тъй като вече разполагаме с предложението на колегата Дав, мога да кажа, че това е правилна стъпка в посока обща европейска политика. Всички сме избрани на национално равнище, което означава, че е, са ни задавани въпроси какво е важно в национално, а не в европейско отношение. Става дума за 25 депутати, които да бъдат избрани на европейско равнище, допълнително към другите. Това има смисъл и аз подкрепям тези, които е, поддържат това предложение. Това каза и колегата Хефнер. Това не трябва да става дума за, не трябва да става за сметка на малките страни. Аз също съм от малка страна. Австрия би имала 19 депутати и е, след това някой може да има възможност да бъде избран на национално или на европейско равнище. Госпожо Тикал, избирателни райони на национално европейско равнище има също е, и в е, отделните страни. Защо това да го няма за Европа? Господин Виланд, вие посочихте една сложна формула, тя не е включена в доклада. Надявам се, че можем да направим една крачка напред към Европа. Госпожа Фигарайдо. Благодаря. Госпожо председател, този доклад е, е много отдалечен от европейската действителност и за това не можем да го подкрепим. Не ни харесва тази идея да има 25 допълнителни евродепутата, които да са избрани от един общ европейски избирателен е, район на цялата европейска територия. Това ще бъде от полза единствено и само на по-големите държави членки. Имаме 27 държави членки по-настоящем и народа на всяка една от тях има право да избере свои евродепутати пряко. Това ще са хора, които те познават, които много често могат да се свързват, ако имат някакви проблеми. Не смятам, че трябва отново да нападаме правата на хората да бъдат добре представени. Това ще засегне най-вече малките и средни държави. Това би поставило членовете на Европейския парламент още по-далеч от техните избиратели. Не мисля, че е в интерес на Европа. Благодаря. Господин Стоянов председател. Какво всъщност ще се получи, когато бъде създаден този наднационален избирателен район? Аз не се съмнявам в добрите намерения на господин Дъв, но пътят към ада е постлан с добри намерения. Конкретният резултат ще бъде създаването на една наднационална политическа европейска олигархия, защото лидерите на големите партии ще си гарантират доживотно избиране в европейския парламент чрез тази наднационална листа цената за европейските избиратели сто милиона евро повече за всеки един парламентарен мандат по отношение на равенството между половете и избирането на повече национални малцинства в европейския парламент бих искал да се обърна към всички колеги и да им кажа че тук има толкова мъже и толкова жени колкото са решили избирателите на европейските държави да изпратят тук. затова докато продължавате да се правите на по умни от своите избиратели да ги гледате отгоре и да им се величаете избирателната активност ще намалява уважаеми колеги. Uh, Господин Кучински не е тук. Той каза обаче, че е, аз съм сред... Аз съм от е, планините. По-добре да си от планините обаче. Госпожо Окони, вие заявихте, че имате проблеми да обясните на гражданите, защо се занимаваме с институционални проблеми, а не с реални проблеми. Господин Моне обясни, че имаме такива институции единствено за да правим политика. И преди това трябва да ви кажа, че проведохме един дебат за схемата за разпределяне на храна на най-нуждещите си. Ето ви тема, която е близка до нашите граждани. Така че казвате, че това върви срещу интересите на държавите, които са малки. А господин Юрнкер от коя държава идва? Той идва точно от малка държава и много други такива лидери бяха. Мадам ла президента, Господин Оди има думата. Госпожо председател, френската делегация в Европейския парламент в голямото си мнозинство се обяви против транснационалните листи. Не искам сега да излагам всички аргументи от е, финансов и економически характер. Днес ние разполагаме с всички институции, за да можем да презентираме един Европейски съюз като цяло. И не трябва тук е, да прибягаме до прибързаност. Аз мисля, че идеята днес с изборът на председател на комисията през 2014 година ние разполагаме с всички политически средства, за да формираме една общност. Искам да насоча вниманието ви към това, че ако действаме прибързано, и питаме правителствата за Шенген и за други въпроси, ние няма да можем да намерим мнозинство. И сме по пътя да създаваме антиевропейци. Необходимо ни е малко повече търпение. Един ден ще имаме Европейската федерация, но днес няма политическо мнозинство за нея. Не трябва да дразним гражданите с подобни мерки, които в момента очевидно са прибързани и е, ние не трябва да прибягваме до прибързаност. Господин Кели. Е, Говорейки в лично качество, трябва да кажа, че аз съм против препоръките за допълнителни евродепутати, въпреки че съм любител на господин Дав. Да имаме 25 допълнителни евродепутати, които се избират от всички и които не се очитат пред никого, които нямат избирателен район, няма никакъв смисъл. Защото ние не можем да позволим една ситуация, особено във време на рецесия, при която, например в моята страна, намаляваме броя на депутатите в парламента, примахваме втората камера и сега говорим тук за създаване на 25 допълнителни места в Европейския парламент. Няма никакъв смисъл, трябва да се противопоставим на тази идея и е, трябва да се доближим до гражданите, а не да се отдалечим допълнително от тях. Благодаря, така изчерпахме не, тази тема и последния оратор е господин Бронс. Думата демокрация означава управление от народа. Хората, т.е. народа, вече е едно. Затова и в единствено число. Това не означава някакви си лица, които някой си ги е събрал от някъде да го управлява. И тези а, хора, които управляват народа, не представляват демокрацията, защото трябва да има идентичност на този народ, за да си избере правителство. Трансевропейска листа, 27 държави членки, не е само идентифициращо се като едно а, общество. Това, казвате вие, може да доведе до една обща европейска идентичност, но тази идентичност е а, предпоставка, тя не е следствие на избирателния процес. Само европейските партии ще могат да кандидатстват за тези места, националните партии няма да могат. Ами то накрая ще стане така, че броя на местата след това ще стане половин парламент или две трети от парламента е, демокрацията не е управление на еврократите, за еврократите в интерес на еврократите. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Даманаки. Благодаря, госпожо председател. Дискусията беше изключително интересна. Тъй като вече отнех доста време, бих искала сега само да изразя съгласие с всички евродепутати, които подчертаха, че има нужда от подобряване на защитата на европейските интереси, да насърчат гражданите да проявят повече интерес към Европейския съюз и да гласуват в европейските избори. Европейската комисия е решена да подобри средата, в която ще се провеждат следващите европейски избори. Що се отнася до избирателната реформа, както знаем, парламентът тук има право на инициатива и трябва да подчертая, че ние очакваме резултатите от разискванията по доклада на господин Дав и след това ще изразим своята позиция. Давам думата на докладчика господин Дав. Благодаря, ви, госпожо председател. Искам да изразя своята благодарност към всички онези, които бяха тук в залата, особено онези, които останаха, за да проведем този толкова интересен политически дебат за естеството на европейската демокрация. Изключително своевременен е този въпрос. Е разглеждането, извинете, на този въпрос. Съвсем накратко искам да кажа, че тези паневропейски депутати, които предлагам, ще бъдат подотчетни. Те ще отговарят пред европейската общественост. И по-специално на онази категория електорат, на която и е писнало от късогледството на националната политика. Смятам, че е желателно това предложение да бъде върнато в комисията за разглеждане в бърз порядък. По този начин е, бихме могли да разширим мандата за преговори на парламента, когато такъв започне между парламента, съвета и комисията. Според мен, трябва да разширим също така проевропейския консенсус в пленарна зала. Благодаря ви много. Благодаря на господин Дав, благодаря и на всички, които участваха в дискусията. Сега закривам тази дискусия. Преминаваме към следващата точка. Доклад на